пазар. Това е, което имах да кажа като цяло. Благодаря. Благодаря. В заключение има предложение за резолюция Б704 от 2010 от Комисия за економически въпроси. Утре по обед ще гласуваме. Следващата точка е дебата за политиките за заплащане. Два доклада. Макарти, капиталови изисквания за търговските портфели, за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнаграждения и Елкадури е възнаграждение на директорите на котираните на борсата предприятия и политиките на е, възнаграждение в сектора на финансовите услуги. Давам сега думата на две, двамата докладчици. Започвам с госпожа Макарни. Моля, благодаря. Първо, искам да благодаря на всички, които допринесоха за споразумението за ценни книжа и изключителни благодарности на докладчиците в Сянка, на всички, на персонала и на комисар Бърние за подкрепата на предложенията на нашата комисия. А също благодарност и на Испанското председателство, което много старателно се опитваше да постигне разбирателство на триалога между парламента, съвета и комисията. В момента вече предлагаме текст, който абсолютно да изпълнява изискванията от базовското споразумение и да прилага споразуменията за заплащания на срещата на Г-20. Всички сме съгласни, че културата да се плащат високи рискове бонуси не води за нищо добро за предприятият. И правителствата, и законоплатците трябваше да извадят от дъното банките. Платиха 3,9 милиарда евро в подкрепа в Англия се смята, че 1,3 милиарда лири стерлинги са платени също само в рамките на една година в, в резултат на рискови практики на банките, които се измъкнаха от тази си политика и оставиха толкова хора да зависят от техното безразсъдство години напред. Надяваме се, че с текста ние ще търсиме е, решение на проблемите, ще принудим банките да имат повече капитал за да неутрализират рисковите си дейности, а всъщност и да е, прекъснем връзката между плащането на бонуси и изключително високите рискове. Искаме да се сложи приоритет на е, добрата състояние и сигурността на финансовата система. Непрекъснато казваме на банките, че трябва да си извадят полките от е, ситуацията, но в такъв случай защо е Английската централна банка дава статистика, че всъщност взаимо... съотношението между бонусите и заплатите нараства. И всъщност милиарди са изплатени за бонуси, вместо да бъдат вкарани като банков капитал. Освен това, Централната банка в Англия твърди, че отпусканите заеми за малки предприятия намалява и ще продъл... намаляват и ще продължават да намаляват. И е, в момента, когато в Европа се е, е, правят сериозни намаления на бюджета. Не може да се продължава с тази култура банките да плащат бонуси и допълнителни заплащания и да нарушават стабилността на финансовата система. Искаме тези е, разпоредби да се прилагат от 2011 система, да има много строги мерки за банките, които са наложили да бъдат спасявани, да има допълнителен резервен капитал, да има достатъчно прозрачност, да има подобрено управление и също така да бъдат гарантирани пенсиите, свързани с бонусите, така че а, когато някой е водил политиката на банката твърде рисково, да не може да се пенсионира с огромна пенсия и заплати. Освен това, а, плащането на бонуси в а, кеш – трябва да бъде ограничено и трябва да бъде свързано с конкретната дейност, а не да се базира на а, така, дейности, свързани с краткосрочен риск. Ние имаме дълг да отговорим на загрежеността на гражданите. Ние искаме банките да сложат стабилността като свой приоритет. В последните две години банките не се реформираха не постигат тези изисквания и ние не ги принуждаваме, като по този начин не изграждаме и доверие в банковата система. Благодаря. Сега давам думата на господин Ел Кадрауи. Благодаря. Господин председател, господин комисар, искам да благодаря на докладчика Сянка за помощта, която ми оказа и за това, че успяхме да изготвим много интересен доклад. Говори се за политиките за възнаграждения, които предвиждаха големи бонуси за сметка на краткосрочните печалби на банките, нещо, което доведе до настоящата финансова криза. Имаме също така, а, забелязваме, че едни не а, наложени, неограничаващи препоръки всъщност имат само ограничен ефект. Политическото споразумение по банковите капитали, което беше предложено от мен и от колегата Маккарти, мисля, че ще направи много повече, ще регламентира много по-добре бонусите в финансовия сектор и също така ще ограничи плащанията в кеш а, такива, каквито те съществуваха преди няколко години. Ам, но мисля, че това не е достатъчно. Трябва да погледнем нещата от една много по-широка перспектива. Трябва да се подсилят правилата за управление а, и да се подобрят и консолидират процедурите на финансовите пазари, на, за компаниите на финансовите пазари и да се наложат нови критерии. Говорим за вътрешен надзор, за външен надзор. Компаниите трябва да имат един независим финансов комитет, който да е отговорен пред акционерите и съответно пред, пред надзорния борд. Този комитет трябва да прави една оценка на риска, като се базира на финансовия пакет, с който разполагат и съответно трябва да има и нужните власти, които да взимат подходящите мерки. Споразумението за управление на риска трябва да бъде разгледано много внимателно от надзорния борт, и съответно компанията трябва да има и вътрешен, вътрешна регулация. Ако има различни, различно становище, в случай, че има различно становище между контролният надзорен орган и борда на компанията, тогава трябва да се проведе такъв контрол. Трябва да разгледаме кои ще са критериите, свързани с подобни мерки. Не може просто да взимаме мерки, трябва да имаме количествени, качествени мерки, които да имат ефект. И съответно плащанията трябва да бъдат намалени, да се осъществяват чрез акции а, и част от тези бонуси трябва да бъдат а, фиксирани, а другите да могат да бъдат евентуално възвръщаеми. примерно те трябва да се фиксират възоснова на двогодишна заплата и ако погледнем а, традиционните пенсионни а, заплащания. Мисля, че и там може да се постигне подобрение, но трябва да имаме международни а, правила в това отношение, за да не се стига до такива ситуации, в които хора печелят над половин милион. Трябва всичко да е прозрачно и съответно да се придържаме към принципите, по които вече сме се споразумели. И трябва също така да изготвим списък с компании, който да се казва ясно коя компания спазва правилата и коя не ги спазва. Така че очаквам вашите предложения в Зелената книга, която се изготвя и се надявам да си сътрудничим и за бъдеще. Благодаря. Благодаря. А сега отново има думата комисаря Бърни. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа депутати, сега разглеждаме един друг аспект а, на отговор на кризата, как да се формират практиките за възнаграждения, а, така че да се а, отчитат е, капиталовите изисквания и а, превенцията на риска. Аз наистина приветствам двамата докладчици и техните а, сътрудници, докладчиците в Сянка, които ясно показват колко е ангажиран парламента с приемането една такава оздравяваща политика, така че да се осъществи една реална економика в услуга на гражданите. И аз напълно споделям а, а, вашето виждане. Още от самото начало, когато поех моите функции, аз се ангажирах с тази дейност и благодаря на парламента за подкрепата, която ми оказа по тези въпроси. Е, споделям това, което сте констатирали, господин и трябва наистина обвързващи задължителни политики. Много се радвам, че е намерено компромисно решение от трите институции относно ревизирането на директивата за капиталовите изисквания. Добре е конструирано предложение с ясно послание към банките и общественото мнение. Така ще се засили нормативната уредба, изискванията за капитал, защото има рискови, които са недостатъчно капитализирани и понякога се поема прекалено висок риск. Реформата наистина е много важна и е, визира аспектите, свързани с причините за сегашната е, криза, е, секюритизацията, търговските портфели и наистина това прилага решението, което беше прието в Питсбърг през 2009 година като се цели променлива възнаграждение с определен максимален размер. Ограничава се участието на държавата. Смятам, че това е наистина твърде уместно. Предвижда се също така възстановяване на средствата при непостигане на необходимите резултати. Още от 1 януари 2011 година ще влезе в сила в държавите членки това решение, така че тези рискове да бъдат покрити от новите правила. Предлагаме също така съответните правила и за другите сектори, например застрахователната сфера, инвестиционните фондове – така че да бъдат отчетени и е, спецификите на всеки един от тези сектори. Няколко думи за корпоративното управление, защото доклада на господин Алкадрауи наистина добре е, показва ролята, която е, ще играят всички предприятия. Аз започнах работа по тази тема Зелената книга от 2 юни 2010 година и е, корпоративното управление е една първа крачка в тази насока. Ние ще разгледаме и ролята на аудиторите, на управителните съвети, така че да се изяснят е, ясно отговорностите, правомощите на е, всеки един от тях. Да се избегнат конфликтите на интереси, Подчертава се ролята на акционерите, на управляването на риска, на аудиторите в финансовите учреждения. И по всички тези въпроси в течение на два месеца ще се проведе а, допитване. И ще поискам разглеждане тези въпроси извън финансовата сфера, мястото на жените, например, в управителните съвети на фирмите. Трети е, е, пункт е, възнаграждението и капиталовите изисквания. Всъщност е, това е още е, един аспект на управлението на търговските портфели на банките. Знаем, че е, сегашното равнище на капитал е крайно недостатъчно при състояние на криза и новия текст коригира тези елементи. Някои от вас, дами и господа, вероятно се притесняват от това, че тези мерки няма да могат да се приложат до края на 2011 година. САЩ няма до края на 2010 година да а, приемат съответните мерки по Базел 2. На последната а, ни среща в САЩ обсъдихме този въпрос и а, през май беше под, стигнато споразумение, така че Базелския комитет а, да приеме новите правила до края на 2011 година. На този гъвкав пазар смятам, че световната конвергенция е много важен елемент и смятам, че след като постигнахме тази отсрочка, сме убедени, че всички международни наши партньори и на първо място САЩ ще приложат правилата съгласно приятия график. Знам, че тези преговори понякога бяха особено а, трудни и наистина изказвам а, благодарност на докладчика и на докладчика в Сянка, на Ен Маккарти и благодаря на всички. Благодаря ви. Господин Кристенсен, Комисия за етост и социално дело една минута. Е благодаря. Говорим за бонусите, за економическата ситуация. Всичко ни е пределно ясно. Това са фактори, които допринесоха за настоящата криза. Резултатът е на лице. И за това е важно да променим директивата. И искам да поздравя докладчика госпожа Макарти за а, добре свършената работа. В нашата комисия ние обсъждахме тази политика, свързана с възнагражденията. И е, съответно се радваме на а, отделни новости, нововведения, като например прозрачност а, и сътрудничество между отделните партньори, като например а, работещите, работодателите, а, синдикати и така нататък. Почти с единодушие гласувахме против а, а, опциите за даване на акции. Това всъщност може да доведе до засилване на риска. Много добре сме запознати с този проблем. Така че ние сме против тези опции за акции. Благодаря. А сега от името на делните политически групи от ЕНП господин Карас, минута и половина. Дами и господа, Съветът отново сбърка и мисля, че не си дава сметка за а, това какво ще се случи без подобно, а, подобно законодателство. Европейският парламент от своя страна иска ясни правила, иска един таван на възнагражденията, иска ясни а, формалности на възнагражденията, които да а, ограничат бонусите за а, управителите на банки, които са се възползвали от държавните помощи. Ние успяхме да прокараме нашата позиция. Радваме се, че господин Барние също а, реши, че трябва да си сътрудничим с американците и да имаме един глобален подход по този проблем. Нещата трябва да се променят. Задълженията за прозрачност вече бяха подсилени. Риска за повторна секретизация също беше адаптиран и тези тестове за устойчивост също бяха предвидени за да можем да вземем предварително мерки при опасност за криза. От тук нататък ще трябва да подсилим превентивните мерки в случай на неплатежоспособност. Трябва да имаме хармонизирани правила за неплатежоспособността в Европа. И, но предполагам, че нещата вървят в по-добра насока. Благодаря, каза председателката. Сега Лудвиг, господин Лудвигсън за минута и половина. Так for ordet, fru talman. Бонусар и систем е ретон. Благодаря, госпожо председател. Това е тема, повдигна доста риторика напоследък относно бонусите. Какви бяха мерките? Мерките бяха слаби. Трябва ново законодателство, което да се прилага и съответно надяваме се това ново законодателство да намали изключителния риск. В момента, в който се намали нивото на риска, ще се увеличи стабилността. Финансовият сектор от много отдавна трябваше да премахне тези опасни елементи в системата, като бонусите, премиите, но не го направи. И, за съжаление, днес се налага да вземем стрикни мерки. Това налага а, известен риск а, за обществото. Гражданите обаче твърде много платиха вече, за да спасяват банките и да плащат дефицита на тези банки. Така че именно за това сега имаме интерес директивата да бъде приета в държавите членки, да, бъде приложена навсякъде и да промени ситуацията. Благодаря. А сега госпожа Боулс от Либералите и Демократите. Благодаря. Господин комисар, е, е, Директивата за банковия капитал е най-важният отговор на Европа за кризата до този момент и трябва много да рекламираме това, което сме постигнали, особено по отношение на надзора. Е, имаше основни проблеми в кризата, защото се създадоха възможности практически безнаказано да се спекулира – така че за засилването на изискването, капиталовите изисквания трябва да бъде приветствано, защото това е отговора за решаване на кризата и това е начин да се спасим от залагането на черно на всякакви пари в банките. Много хора коментират, че е, отделни мерки няма да получат, е, няма да се радват на добър отговор, но смятаме ние, че с създаването на изискване за допълнителен капитал, ние правим много важна крачка, която се възприема и другаде. Съжалявам, че някои от моите изменения не са включени. Но и смятам, че това е, намалява е, възможността директивата да постигне целите си. Добър вечер, господин комисар. Моята партийна група наистина приветства приемането на тази директива, свързана с елементите на възнаграждение и това наистина са сигурно най-амбициозните правила в света и способността да се ограничат значително променливите елементи от възнаграждението на ръководителите на банките или възможността а, да а, се свият 70% от премиите за а, брокерите. Е, да се намалят тези премии и бонуси. Това наистина са много важни правила, които добре показват ангажиментите на Г-20. Но трябва да кажа, че ние се сблъсквахме по време на работа на проява на недостатъчна воля от държавите членки, а, различни дискусии по морализиране на капитализма и а, много от държавите отказваха да посочат конкретни цифри и а, отблъскваха нашите предложения. Искам да кажа, господин комисар, че комисията ни подкрепи в тази битка. Това наистина е нещо особено важно. Ние трябваше да направим компромиси някои от е, е, битките ги загубихме и е, трябваше да ги заменим с някак със смяна на термини и бъдещата, бъдещия Европейски банков орган ще се съобрази с тези конкретни цифри. Всъщност, искам да ви попитам, господин Бърние, как възнамерявате да осигурите строг надзор, така че да не се промени, да не се измени в бъдеще този текст. Сега, господин Обермайер. Благодаря. Ние се получихме от кризата и разбрахме, че отговорните економически политики, безотговорните такива политики не бива да бъдат награждавани. 20-30% от е, бонусите, ако са нефиксирани, ще доведат до по-разумна политика. И ние не разбираме защо данакоплатците трябва да плащат е, стимулите на безотговорни банкови директори. Трябва да има регламентация, регулация по този въпрос. Европейския съюз трябва да направи нещо повече. Трябва да създадем общи правила. Защото тези шефове на банки, които водят отговорна политика, заслужават да имат добри доходи. Затова трябва да огледаме и какви са правилата за корпоративното управление на финансови предприятия. А също да мислим и как да се заплащат бонуси под формата на акции – трябва да направим така, че да се върнем към разумното управление на банките. Сега господин Нитрас, една минута. Господин, госпожо председател, мисля, че свър... свършихме нещо много важно. Поставихме основите за нова политика за възнагражденията. И това, което направихме, да сме сигурни, че всички са разбрали, че финансовата криза до някъде се възникна заради тези изключително високи заплащания и възнаграждения. И да стигнем всички до решението, че има нужда от надзорен орган, външен надзорен орган, който да играе голяма роля. Споразумяхме се и по общи принципи. Споразумяхме се, че бизнесът трябва да има независим надзорен орган. И така, както казаха и преждеговорящите, тези бонуси, които се дават, трябва да съответстват на дългосрочните постижения на фирмите, не краткосрочните. И също така се споразумяхме по факта, че възнагражденията не бяха единствената а, причина за финансовата криза. Думата единствена бе, е дума, която много ценя тук. Защото много хора искаха да кажат, че а, само това е била причината, но не е така. Благодаря за а, изготвения доклад. А сега господин Хаглунд. Благодаря, а, госпожо председател. Искам да благодаря на нашия докладчик за великолепното сътрудничество, което имахме. Разбира се, ние не сме особено очудени, че трябва да а, вземем мерки в този сектор – и вярно, че мерките, които трябва да вземем, са много интересни, но понякога стават едва ли не популистски. Трябва да намерим нова политика. Всички знаем, че не можем да продължаваме както беше до сега. Това поставя големи проблеми. Но времено с това не трябва да обобщаваме. Искам да ви напомня само, че не е в интерес на предприятията да водят една рискова политика относно заемите. Така че мисля, че трябва да си отбележим този нюанс и да не поставяме всичко под един знаменател. Благодаря. А сега господин Балц. Äh, Благодаря. Отмар Карас вече спомена някои много важни моменти, с които аз съм съгласен. Мисля, че трябва да има по-добри капиталови изисквания за финансовите институции, както в качествено отношение, така и количествено, т.е. да доразвием споразумението от Базел. Трябва да сме наясно, че финансовата криза има и световни измерения. Трябва да извадим полки на световно ниво. А ако направим по-стрикни капиталови изисквания, това трябва да се направи на международно ниво, за да може да има равен старт за всички. А като виждаме какви решения се вземат напоследък в Штатите, много се съмнявам по този въпрос различните мерки, които се предприемат, трябва да отговарят на подобни мерки отвъд океана. Не можем да приемаме анекси, които да си противоречат с основната част от текста. Освен това, трябва да сме наясно, че реалната економика, финансовият сектор са две неща, които са взаимосвързани – ние не сме напълно наясно как си влияят те. Компромисът, който сме постигнали с съвета, е единственото смислено решение и затова много благодаря на докладчиците за огромната работа. Благодаря. Сега процедура за спонтанни изказвания. Госпожа Анджелилия, една минута, моля. Благодаря. Нека да благодаря на двамата докладчици за тяхната отлична работа за идеята за обвързване на работата на управляващите банките с техните бонуси, защото за първ път ние се опитваме да сложиме таван на възнагражденията на банковите директори. Освен това, изпращаме и ред ясни послания – че бонуси следва да се заплащат единствено когато банките имат печалба, а не само защото се прогнозират някакви резултати. Надявам се, че тези мерки ще прекратят практиката да се окоръжава изключително високия риск. Освен това, трябва да има по-голяма отговорност и да се дава възможност на акционерите да гласуват възнагражденията на администраторите. Благодаря. Господин Миколашик, една минута. Благодаря. Драги колеги, е, системите за възнаграждение до принасяха за поемане на прекалено висок риск в ущърп на растежа и на спестителите което също допринесе и е, за економическата и финансовата криза. Именно за това приветствам е, този опит да се регулира тази сфера. Ние излякохме полки от миналото и именно за това е, знаем, че това прекалено поемане на риск понякога контрастира с дългосрочния интерес на институциите и на акционерите. Много често накоплаците са поставени в опасна ситуация, защото именно техните средства се използват. Аз смятам, че трябва да се гарантира високо равнище на прозрачност за тези възнаграждения. Трябва да се отчитат също така и всички политики за възнаграждения. Благодаря. Благодаря. Господин Молцер, 40% от постовете в момента биват съкръщавани. Но особено в момент на криза, когато някои губят работните си места, а други получават огромни бонуси, ситуацията става много трудно приемлива. В Германия а, опитите да се спаси положението всъщност доведоха до контрапродуктивни всъщност, контрапродуктивен ефект. И когато а, се увеличават заплатите на банковите управници, всъщност до никъде няма да стигнем. Много е трудно да се контролира а, после да се, да се контролира конкуренцията между отделни предприятия. Госпожа Магинес, на минута. Благодаря. Благодаря на докладчика и на комисията. Всеки гражданин, всеки отделен гражданин в Европа е много доволен, че парламента, комисията и съвета се занимават с въпроса за изключително големите възнаграждения. Ние разбрахме за това едва когато се случиха тези трагедии и мисля, че ако а, имаше печалби и се получаваха някакви неописуемо огромни възнаграждения, никой нямаше и да знае. Затова искам да кажа, че прозрачността е изключително важна. Ние публикуваме всички данни за това какво се заплаща на фермерите от най-древния, за да има прозрачност. А банките печелят от парите на хората, от парите на акционерите си, от парите на хората, които взимат кредити. Крайно време е да решим този проблем. Обаче аз не съм убеден, че банкерите са променили менталитета си. И когато а, се наложи да прилагаме тези изисквания, комисията трябва да бъде изключително стриктна. Благодаря. Сега отново давам думата на господин комисар Бърние. Две минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Много, много съм развълнуван да видя такова търпение от ваша страна да ме слушате, след като вече 4 часа съм тук. Ще се радвам да продължим дискусиите по тази важна тема. Още веднъж благодаря на госпожа Макарти, на господин Алкадрауи, а също така и на всички останали депутати за ангажираността и за промените, които внесоха в доклада и за изготвения текст като цяло. Имаме още много-много работа в финансовия сектор. Било то свързано с дериватните продукти, също така с управлението на предприятията. Ще има ново законодателство в тази насока следващия септември и ще има също така текстове свързани с гарантирането и компенсирането на на тънкопаците, също така ще има и зелена и ще има бяла книга по този въпрос. Текста, който обсъждаме днес е добър текст с много положителни изменения, въведени от вашата комисия, особено що се отнася за детайлите при изчисляването на възнагражденията, прозрачността на цялата им политика и също така ограниченията за тези бонуси при предприятия, които вече се възползвали от държавна помощ в кризата. Що се отнася до международната конкуренция? Напомням принципите на Международния финансов борт за стабилността. Има много, много голяма разлика между отделните държави. Но там, където държа... принципите на този финансов борт оставиха голямо поле на действие на държавите членки, всъщност трябваше самите ние да се опитаме да намалим тази разлика чрез ясни мерки, чрез ясни директиви, защото това а, иначе беше немислимо. Така че не мисля, че една ясна ограничаваща рамка ще попречи на нашата конкурентоспособност. Ако Европа въведе първа такъв надзор, ние ще имаме един конкурентен, едно конкурентно предимство. Все още нямаме такива мерки обаче. Такъв е момента и в момента, го, и в момента обсъждаме тези мерки с съвета и ще трябва да осигурим ясното съгласувано сътрудничество и прилагане на бъдещите мерки и също да видим какви решения ще се вземат директно от институциите в случай, когато европейското право не се прилага правилно, дори в случаите за възнагражденията. Още веднъж искам да ви гарантирам, че комисията остава много бдителна за подобни нарушения. Тези мерки, които ще се вземат, трябва да се прилагат за абсолютно всички банки, за всички инвестиционни предприятия. Трябва да има пропорционалност при прилагането на принципите за а, различните кредити, които се отпускат а, спрямо, разбира се, а, дейността на предприятието, големината и други принципи. И разбира се, благодарение на вашата дейност, надявам се да променим лошите практики, които преобладаваха днес и които доведоха до поемане на изключително големи рискове и от които днес си а, а, носим последствията. Благодаря на господин Карас относно въпроса за платежоспособността. Това е дългосрочен проект, работим вече по него с държавите членки. Господин Кристенсен говори за прозрачността, много важна точка. И тук също Европейския парламент промени много и подобри много първоначалното предложение на комисията. Благодаря ви. Госпожа Боус говори за капиталните изисквания. Това е също съществен елемент. Господин Балц също мисля, че е много важно да имаме ясна рамка за вътрешен и външен одит. Господин Банц, относно дебата с банките, аз ще направя всичко възможно да доведа до успешен край макроекономическите проучвания и анализа на оценката на въздействие, за да имаме ясни мерки. Имаме едно такова калибриране, така да се каже, на мерките, за да отговорят на изискванията от Базел, а също така и да се напаснат към а, различните мерки, свързани с, пре, с превенцията и също външния вътрешен одит и е това, което се прави на национално и на общностно ниво. Това са цели, които бяха набелязани и от Г20 и ние трябва да ги постигнем паралелно в Европейския съюз. Много внимавам за точно тази паралелност. Благодаря. Благодаря. А сега ще дадем думата на госпожа Макарт. Съвсем накратко, напълно съм съгласен с господин Макинеш, че банкерите не са променили менталитета си. Напротив, някои банките се опитаха да подкопаят разпоредбите, които се опитваме да приемем. Затова е много важно да приемем тази текст. Затова е много важно и националните държави да, при, да я прилагат. Затова уч, утре трябва да гласуваме, да дадем ясно послание, че банките трябва да се реформират и трябва да променят менталитета си. Смятам, че ние сега започваме един процес, а не го докарваме до неговия завършек. Затова, моля, бъдете утре гласувайте пленарна зала. Благодаря, господин Алкадруи сега. Благодаря, колеги, съвсем накратко. Всички сме на едно мнение, че трябва да има подобни правила за играта в, по отношение на е, политиката на възнаграждение. Е, предложенията на комисията се обсъждат вече от една година и те трябва да бъдат доколкото е възможно задължителни. Разбира се, наясно сме, че не всички могат да поемат е, еднакво амбициозни мерки, но сме съгласни с това, че което дискутираме днес и което утре ще приемем, надяваме се, ще бъде първата стъпка в е, правилната посока и в никакъв случай не следва да бъде последната. Трябва да засилим външния контрол над е, политиката на възнагражденията. Трябва да са ясни правилата, трябва да са ясни и какво отношение имат възнагражденията към риска, какво е управлението на средствата и така нататък. Господин е, комисар, много се радвам, че вие казвате, че сте за това да се изградат е, правила за корпоративно управление на всички компании. Надявам се, че в близките месеци ще се направи дебат по въпроса. Това е един много ясен сигнал, който можем да изпратим на гражданите. В смисъл, че ние приемаме въпроса много сериозно и че искаме правилата да работят в полза на гражданите и на економиката. Благодаря и аз. С това дебата приключва. Утре 12 гласуваме. Благодаря на всички колеги, благодаря на господин комисаря. И сега пристъпваме към, стигнахме до времето за въпроси.